Io sarei pronto a iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti. Ma abbiamo qualche problema con eh, alcuni. Добър ден, добре дошли на всички. Готови сме да започнем. За съжаление някои колеги ги няма, но ще трябва да започнем гласуване. Мариад, thank you to take the floor. Thank you, chairman. Um... Благодаря, господин председател. По изключение съм тук в 3 часа. За в бъдеще имам предложение. Ако предстои гласуване, нека да не бъде насрочвано за 3 часа, защото а, често и при най-добро желание не можем да дойдем за 3 часа. Аз съм тук, защото съм в Брюксел от снощи. Така че, моля ви, хубаво е да няма гласуване в понеделник. Благодаря, Мерят. Обикновено това е процедурата. В този случай има проблеми с сроковете, защото комисията им ви ще гласува утре. И някои колеги поискаха и след за това го включихме като първа точка. И дойдоха колеги от социалистите. Имаме проблеми с колегите от НП. Е. Да започваме ли? Е, добре, започваме. Надяваме се, че ще се присъединят към нас други хора. Добре дошли на всички. Приемаме дневния ред, ако няма коментари. Дневния ред се е прият. Искам да ви информирам, че заседанието се предава на живо по интернет и има синхронен превод на 19 езика. Започваме с трета точка. Както знаете, продоволствената криза, измамите и в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях – Докладчик е колегата Орике Родос. Както помните, на последната среща от 4 ноември започнахме работа по проекта за становище на колегата Родос за продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях. Водеща комисия е по околната среда. Докладът е по собствена инициатива. Докладът е вследствие на скандала с конското месо в няколко държави членки на Европейския съюз. И Урике предлага мерки за подобряване на проследяемостта на месото, гарантиране на правото на информация на потребителите срещу измамите и хигиената в цялата производствена верига. Бяха представени 73 изменения за този доклад. За това искам да попитам Урике дали иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Няма да ви губя времето. Искам само да благодаря на всички, които участваха много активно, въпреки че сроковете бяха кратки. Извинявайте, но нямахме достатъчно време. Всички политически групи участваха както на техническо ниво, така и на ниво консултация. Съвместната работа беше много конструктивна, за което съм благодарна на всички. Благодаря специално на госпожа Магинес. Трудно е да се гласува понеделник след обяд, но времето е недостатъчно и до утре комисията ви трябва да знае как сме гласували. Това е мотивът, поради който трябваше да съкратим етапите и всички ние търсихме най-доброто и рационално решение. И се надявам, че ще срещна вашето разбиране. Председателя, благодаря. Урике, сега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 Мисля, че трябва да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте 71-во изменение. Край на гласуването. Всички ли гласувахте? Ти нямаш карта, но ще държим сметка за твоя глас. Става дума за Джованя Лавия. Добре. Приема се. Седмо изменение. Елвард и други. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменението Николсон номер 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме изменение номер 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 изменение. Никълсън за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. Николеско за. Против. Въздържали се. Приема се. 14. Габриел за. Против. Въздържали се. Приема се. 15. Яр. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. Скота. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. Хослинг. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 скота за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 скота за, против, въздържали се, отхвърля се. 23. Скота. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. Скота. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. Скота. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33-то изменение. Габриел за. Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и осем до четиридесет и шест. Люлинки други. За. Измерение 38, 46. За. Против. Мисля, че се приема, но да проверим. Гласувайте изменения 38 до 46. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме 48 до 50. Никълсън и други. За, против, въздържали се, отхвърля се. 59. Никълсън. За. Изменение 59. За. Против. Извинявайте за момент. Току-що ми казаха, че сме прескочили 52-ро изменение. Яр. За. Против. Ще гласуваме електронно 52-ро изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Мисля, че се приема, но ще видим. Приема се. Сега продължаваме. 53 Николеско. За. Против. Мисля, че се приема. Да проверим ли или сме сигурни? Приема се. 55 Раймерс. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 59 Николеско. Искате да проверим 55 ли? Гласуваме 59 Николеско, каза председателя. Не, Никълсън. Против. Мисля, че се приема. Да проверим. Е да проверим. Гласувайте 59 Николсон. Dovrebbe се approvato. Votazione Хюса. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 63 Раймес. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме 6... А искате да проверим добре. Гласуваме 63-то изменение. Реймерс. Да, казах, че се отхвърля. Казах, че ми се струва, че е отхвърлено с голямо мнозинство. Край на гласуването. Отхвърля се. При това с ясно мнозинство. Сега 64 Гласувайте. Край на гласуването. И тук голямо мнозинство против. 65 Николсън за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 Магине за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 Смит за. Против ли се, отхвърля се. Да проверим. Добре. Проверяваме 67 Смит. Смит. Край на гласуването. Приема се. 68. За. Против. Мисля, че се отхвърля. 73 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега, колеги, гласуваме резолю... проекта, за... проекта за резолюция с измененията. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, Урике. Веднага можем да изпратим резултатите от вота на комисията ЕНВИ. Благодаря. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Колеги, това е становище относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощи и контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощи на на комисията. Както видяхте в Страсбург след дебата в Страсбург, делегираните актове, изпълнителните актове в областта на селското стопанство могат да бъдат от решаващо значение. В този контекст днес ще гласуваме становището, чието към аз, което е като е, водеща комисия е комисията по юридически въпроси. Внесено е само едно изменение, ако не се лъжа, от госпожа Люлинг. Е, целта е да не се злоупотребява с, с делегираните правомощия, което казаха много от същите оратори в залата. Ако сте за изменението на госпожа Люлинг, кой е за? против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме окончателно измененото становище за против. А, трябва в електронен вид. Гласуваме окончателният текст. Край на гласуването. Ето сега е показани резултата. Благодаря на всички. А има още един още доклад за гласуване. Това е пета точка от дневния ред. Меморандум за разбирателство с Съединените Американски щати относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа и увеличените мита, прилагани в Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз. Тук гласуваме спешно, защото водещата комисия трябва да гласува 27. И сега гласуваме становище, чието автор съм аз. Като водеща комисия е комисията по международна търговия. Спомните, че става дума за международно споразумение, следователно парламента трябва да даде своето съгласие. Други думи, ние не можем да внасяме изменения, можем само да го приемем или да го отхвърлим. Тоест, едно единствено гласуване. Е, господин Бове поиска думата. Да, господин председател, само един въпрос. Не разбирам защо? В това, което ще гласуваме, се включва идеята за преразглеждане на всеки 6 месеца. Защо изобщо влизаме в един такъв процес? Обикновено преразглеждането е годишно. Защо сега навлизаме в такъв процес с преразглеждане на всеки 6 месеца? Искам само да знам по каква причина – е, е, е un fatto procedurale. Всъщност става дума за процедурна стъпка, както ми каза секретариатът. Ако ние не гласуваме, тази процедура, която е 6-месечна, ще изтече. С други думи, като гласуваме, ние даваме своето съгласие процедурата да продължи. Това е необходимо, за да спазим изискването. Ако няма наблюдение, други наблюдения трябва да гласуваме. Да или не? Луи, заповядай. Жозе, пак ли искаш думата? Заповядай. Да. Мисля, че имаме проблем това, че трябва да продължим процеса, че трябва да се влезе в фаза втора, за да преминем после в фаза трета, така че цялото това да влезе в сила, добре, тук сме напълно съгласни. И го подкрепяме, защото това е 12 годишна битка и това е част от крайната битка. Нямам никакъв проблем с това. Обаче, не разбирам защо се включва това понятие за 6-месечно преразглеждане, защото това не отговаря и всъщност ще позволи именно на САЩ да приспособяват вноса си и съответно да упражняват по-силен натиск върху вноса в момент, в който точно се договаря свободната търговия споразумението. Затова не ми се искаше да правим допълнителни подаръци на нашите економически партньори. Allora, io, eh, è una, mi, mi confermano che è una procedura. Потвърдиха, че Жозе става дума за обикновена процедура. Без този вод правото на парламента да дава 6-месечно съгласие ще се прекрати. Ако искаш е, после да задълбочим разискването, можем да го направим по-късно. Има ли има ли възражение? Сега трябва да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Преминаваме сега, навлизаме в една материя, която иска повече време и размисъл. Шеста точка – здравеопазване на животните. Докладчик е заместник председателката Полсен. Започваме изслушването по здравеопазване на животните. Ще имаме възможността да изслушаме експерти за интересовани лица. Най-напред ще дам думата на докладчика Полсън да представи своя доклад. Заповядай, Марит. Благодаря, господин председател. Европейската комисия прави предложение за законодателство в областта на здравеопазването на животните, всъщност ще се заменят четири съществуващи акта в тази област. 64-та година всъщност е датата на първия от тях и целта е да се създаде един система от актове, регламент, който съвсем прозрачно да определи отговорностите и задачите в областта на контрол, превенция на различни заболявания, инфекциозни заболявания сред животните. И а, предложението на комисията е от изключително голямо значение, защото на практика 70% от заболяванията, които засягат както животните, е, така и хората, са инфекциозни по своя характер. Но на практика това не е законодателство само за здравето на животните, а едно предложение за а, инфекциозните е, болести с съответно насока превенция и предотвратяване разпространението от животни към хора европейското право за защита на животните, съществуващи основни общи принципи относно задължението и грижите, разделението на отговорностите, образователните изисквания, би било от изключително голямо значение в Европа. Именно за това Европейския парламент непрекъснато призовава към подобно законодателство. Но това не е всъщност а, онова, което ни предлага Европейската комисия сега друга страна, това не означава, че темата е несъотносима, точно обратното. Изключително важна е връзката и много е ясна между здравеопазването на животните и здравето на животните и общественото здраве. Това е един основен подход, който сега се нарича и едно здраве и е отразено много ясно в 10 член на направеното предложение. Много е важно новието законодателство в областта на здравеопазването на животните да се характеризира именно с този подход и трябва да виждаме връзката между добрите животновътни практики и доброто здраве на животните. По-нататък е, въпросът е свързан с е, животните, които са на свобода. Те също могат да доведат до сериозно разпространяване на заболяванията сред животните, затова е необходимо да има мерки за контрол и надзор, за да се води питка срещу този проблем. Компетентните органи трябва да поемат своята отговорност в тази насока. И именно те трябва да бъдат е, считани, животните на свобода, е, животните без стопани, трябва да бъдат считани именно е, като диви животни, защото на практика по същество нещата стоят по един и същи начин за тях. Актовете са 160 делегирани, 57 за изпълнителни правомощия, които се предлагат и в сравнение с съществуващото действащо законодателство, можем да кажем, че то всъщност обхваща 600 случаи от така наречените процедури по комитология, така че е съвсем очевидно, че има положителна стъпка по отношение упростяване на законодателството, което се прави в проекта на комисията. Обаче, само половината от делегираните актове и актовете за изпълнение на практика дават по-големи правомощия на комисията в сравнение с сегашните. Тоест, повечето от съществуващите правомощия. И изключително важно е, че законодателният акт трябва да може да бъде променя бързо, тогава когато се появи ново заболяване, ново огнище на болест – и Следователно, не, се, е, не е, е разумно наистина всеки път е, парламент и съвета да подготвят сложни законодателни норми в тази изключително сложна област. Необходимо да се намери подходящия баланс между предвидимост и гъвкавост в този смисъл. Много важно е текста на регламента да съдържа основните принципи и насоки, които са необходими. А подробностите могат да се добавят е, е, по-късно от експертите от комисията на следващ етап. Разбира се, при положение, че решенията, които ще се вземат от страна на комисията, ще се основават на най-добрите научни а, е, открития в конкретния момент. Освен това трябва да се подчертае и между другото в 13 ти член на сегашното предложение можем да намерим тази разпоредба, а именно, че е необходимо да се отчитат съответните становища, които ще бъдат изразени и от Европейската агенция за безопасност на храните. Като цяло, това предложение е, на комисията е наистина сложно, защото много трудно можем да разберем как точно може да се обхванат е, е, разпоредби, така разписани и съответно да се предвиди тяхното действие на практика. Така че до 31 декември 2013 година най-късно Парламентът, Европейския парламент и съвета трябва да получат доклад относно прегледа на прилагането на настоящия регламент и съответно допълнителните актове. Необходимо е в доклада да се държа също така и анализ на образността. Друга важна тема е резистентността към антибиотици. Изключително важно е да посочим, че комисията насочва вниманието си върху бързи ефективни мерки за контрол и ликвидиране на някои болести. Много полезно предложение и добре балансирано. Обаче, е, най-големия разход всъщност, който е, възниква, е свързан с епидемиите, които не са отразени обаче в е, този регламент, а именно онези заболявания, при които е необходимо да се използва антибиотик в хода на лечението. Следователно, изключително важно е да се анализира все по-нарастващия проблем, свързан с резистентността към антибиотици. Следователно, много важно е в регламента да има и изискване относно активни, проактивни мерки, свързани с борбата и контрола на тези не включени в списъците болести. И още нещо много важно, което намираме в проекта. Необходимо е да разполагаме с свободен пазар, но не и свободно да се разпространяват болестите защото единния пазар, разбира се, е изключително важен за економиката в Европейския съюз. Никой не иска да се върне отново към а, а, хаоса и трудността на системата за погранична проверка навсякъде в Европейския съюз. Така че в крайна сметка борбата, свързана с успеха на, а, срещу борби, а, срещу заболявания, е а, отговорност, която лежи на плещите на националните органи, но също така и на общностно ниво има какво да се направи. Затова е необходимо да постигнем съответния баланс. Но всички мерки трябва да се основават на научни а, изследвания, а не само на економическите интереси и а, съответно препятствията пред свободното а, търговия. Благодаря. E Благодаря много. Благодаря на нашата колега Полсън. Ето каква е програмата. Сега ще дам думата на всички колеги, които желаят да се изкажат и след това ще чуем генерална дирекция Санко. Директорът е тук. След това ще започнат презентациите. Сега ще помоля още от този момент експертите да дойдат тук. Ивар Ваншом, професор в е, Шведския университет за агрономия, както и господин Валентин Делара. Господин Аню от начало и след това Елизабет е, Егле. Благодаря. Е, малко съм изненадан, господин председателю. Само няколко неща бих желал да кажа по отношение на чудото от госпожа Паусън. Тя каза, че никой не иска да се върнем към а, хаоса на контрола пограничен, но тук има някой, който иска това. А, тук всъщност говоря основно за бяс. Заболяването от бяс е присъстваше много години в Обединеното кралство, но сега от източна Европа се носи е, тази заплаха към нас. Това е изключително опасно заболяване сред е, кучета и разбира се хора. Засягат се и хора, така че аз бих желал да имам правото а, никой да не крие куче в багажа си, което да не е проверено. проверено. Така че, е, е, както знаете, аз е, може би малко се изказвам различно от всичките. От друга страна, чумата по свинете, африканската чума, съжалявам, че госпожин Бове излезе, но това е едно заболяване, което идва от Азия и посоката на развитието на болестта е на Запад. Ние имаме разработено лечение за това. Браво на британските учени, но те трябва да използват генетично инженерство, за да направят това и нямат възможност да развиват изследванията си поради Европейския съюз и особено зеленото лоби, лоби тук. Така че много бих искал Жозе да беше тук, за да може да отговори на този мой въпрос. Благодаря ви. Елизабет Elisabeth Jägel, poi Smith. Елизабет. Elisabeth Заповядайте. Благодаря. Благодаря на колегата Полсен за положения труд. С много малко време разполага тя, за да състави текста си. Всички знаем колко много подготвителна работа е необходима, за да може да се подготви един доклад, обърнат към бъдещето и всичко това в сътрудничество, много тясно сътрудничество с колегите. Наистина отлична работа е извършена. Сега по някои от въпросите, нека направя няколко коментара. Мисля, че някои от въпросите от изслушването могат да бъдат оттеглени, защото въпроса за здравопазването при животните не е непременно доклад за хуманното отношение към животните. Много е важно да не се смесват нещата и да се разграничат, за да не се говори за доводи, които не са подходящи в случая. Говорите за свят, в който няма граници, говорите за африканската чума по свинете, говорите за птичия грип. Знаете много добре, че разпространението на болестта може да стане и само поради метеорологични условия. в Обединеното кралство, например, не става въпрос само за бяс. Има и много други проблеми и така или иначе ще трябва да работим всички заедно, за да видим как можем да се справим с проблема. Още веднъж благодаря на колегата Полсен и ще помоля колегите наистина да гледат положително към бъдещето. Grazie Elisabeth. Adesso l'onorevole Schmidt. Prego. Благодаря, господин Шмидт, заповядайте. Ще бъда много кратък, като докладчик от моята група искам да поздравя колегата за работата. Ние сме съгласни с доклада за заразните болести. Отбелязвам това, което беше казано, но има едно изкушение да се включат множество други въпроси, които могат да размият малко фокуса. Мисля, че имаме нужда от малко дисциплина. Споделяме притеснението на госпожа Полсън за първични делегирани актове. Искаме да чуем какво ще ни каже комисията, за да постигнем баланс между практичното, е, прагматичното е, и е, конкретните нужди на различните страни. Сега ще дам думата на генерална дирекция Санко Бернард Ван Гютен. Има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Полсън за извършената от нея огромна работа по предложението. Както тя каза, предложението е много важно. То отменя 40 директиви в областта на здравеопазването на животните през последните няколко десетилетия. Както тя каза, тези 40 директиви почиват на различни правни основания. Така че действително става дума за упростяване. Само, че самото е, упростяване няма да повлияе на скоростта, с която се разпространяват болестите в Европа. Когато депутатите говорят за бяс или други болести, които се разпространяват в Европейския съюз, всички ние не бива да забравяме е, ефективната работа на Европейската комисия за ограничаване на разпространението на болестите в Европейския съюз. Да не забравяме шапа. И трябва да кажем, че е малък броя на случаите и това се дължи на нашите усилия. Искаме болестите да не излизат извън рамките на огнището. Проектоустановището до голяма степен подкрепя нашето предложение в основни линии. Тук искам да се върна на това, което каза госпожа Егле. Това не е предложение за хуманно отношение към животните, нито пък за болестите по животните. Знаем, че здравеопазването на животните е много важно за фермерите, тъй като здравето на животните обославя тяхното възпроизвеждане. Освен това, не бива да забравяме интересите на целия континент. Здравопазването на животните е много важно, за да се осигури добро функциониране на вътрешния пазар. Така че, когато държавите членки имат възможност да се борят с определени болести, не бива да забравяме гледната точка на Европейския съюз е, и не искаме държавите членки да е, създават е, смущения в функционирането на вътрешния пазар. Що се отнася до делегираните изпълнителните актове, много е важно, както казах няколко оратори, да се запази възможността комисията да има широк обхват от юридическо правно властяване. Това, разбира се, трябва да бъде в тясно сътрудничество с държавите членки и парламента. Последният въпрос, който искам да повдигна, е свързан с това, което каза госпожа Полсън за безпризорните кучета, те, разбира се, те са много важен въпрос, особено в някои държави членки. Те са обхванати от правните актове и могат да се предприемат мерки в съответствие с правното основание, с което разполагаме. Т.е. да се предприемат мерки за борба с безпризорните кучета. Председателят, благодаря. Благодарим на генерална дирекция Санко и сега давам думата на заместник председателката Полсън. Преди да дам думата на експертите. Благодаря. Разбирам напълно британската позиция. Аз самата съм шведка и съм подложена на натиск от страна на Швеция за по-силна защита на границите. Така че разбирам. Но трябва да се намери равновесие между необходимостта от функциониращ пазар – ние продължаваме да сме в финансова криза, безработицата е прекалено висока, така че имаме нужда от економика, която да се възстановява. В моето предложение се говори също за специфични условия за държави членки, които граничат с източна Европа. Тези държави членки трябва да получат особена помощ, за да могат да се борят срещу чумата при свинете, например. Това е важно, но трябва да се намери доброто равновесие. А във връзка с делегираните актове. В настоящото предложение съществува формулировка, която е малко по- строга, а именно, че комисията трябва да отчете наистина мнението на експертите на заинтересованите страни в този процес. Тези страни трябва да имат глас, когато комисията приема тези делегирани актове. След 5 години комисията ще трябва също така да представи отчет дали са постигнати целите. Благодаря. Благодаря на госпожа Полсен, нашата заместник-председателка. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Съвсем кратък въпрос. Чух представителя на комисията и в един момент той е, говори за безстопанствени животни или диви животни. Искаше ми се да говоря за това в рамките на директивата, Тази директива представя това понятие диви животни. Не знам дали е въпрос на превод на испански язик, защото трябва да се промени. Това не са диви животни. На, на испански става въпрос за а, силвестрес, защото диви животни значи животни на свобода. Всъщност има много места, където имате крави на свобода, но това не са диви животни не мисля, че трябва да внасяме изменения всеки път, когато се появява в текста думата диви животни на испански. Просто трябва да се измени наистина в испанския текст. С анимале силвестрес. Благодаря. Благодаря. Давам думата за отговор. Да, ще отговоря веднага. Определението за диви животни това са животни, които нямат стопанин. В смисъл, че никой не носи отговорност за съответното животно. Няма човек, няма предприятие, което да отговаря за животното. Независимо дали е безпризорно куче, което живее по улиците, или става въпрос за горски елен, там където той си живее, едно и също е. В тези рамки, това, са, е, това е едно и също понятие. Благодаря. Напълно съм съгласна. Обаче настоявам, мисля, че наистина е свързано само с испански язик. Дефиницията, която дава госпожа Фолсен на безстопанствено животно, да, тук съм съгласна, но в е, испанския текст се говори за диво животно. Едно изоставено уче не е диво животно. Иначе съм съгласна с току-що казаното от госпожа Посен. Не знам дали в другите езикови версии се проявява същия проблем. Благодаря. Комисията иска ли да думата? I'm sorry, Mr. Chairman, my Spanish is... Извинете, господин председателю. Мой испански е почти несъществуващ. Е, може би госпожа Полсън вече наистина съвсем ясно отговори, тъй като разбира е, естеството на въпроса. Става въпрос за живота. Е, Ще задълбочим тогава въпроса. Ако няма други въпроси, мисля, че можем да започнем с изслушването. И първо давам думата на двамата експерти които са вече тук до мен. Господин Ивар Вакшон, професор от Шведския университет за агрономия. веднага след това господин Валентин Алманса Делара, генерален директор в Министерството на земеделието по 10 минути на всеки и след това откриваме дебата. Ако има колеги, ще задават въпроси и веднага след това ще преминем към изказванията на следващите е, четирима оратори. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря, че ме поканихте тук. Е, извинете, че малко се притеснявам. Uh, ще започна с е, проекта, за предложение. И аз като учен, разбира се, работя вече 16 години с различни комисии на Европейския съюз и искам да кажа, че наистина проекта за акта е наистина издържан. Но аз не съм юрист, разбира се. Във всеки случай, тук става въпрос за закон, който отразява а, заразните заболявания на животните, а не здравето на животните на практика. Тук класическата чума по свинете или шапа, например, а другите, например, като диария, те не са включени или други. Нещо друго, което искам да кажа рано или късно и може би скоро ще трябва да имаме истински акт за здравето на животните. И необходимо да стъпим на здрава научна основа. Тя може би сега се създава наистина е, създават се първите показатели, които могат да бъдат използвани в научно-изследователската дейност в тази област. По-нататък искам също така да подчертая нещо, което ще засегнат може би и други оратори. Свободното движение на животните не трябва да бъде свободно движение на заболяванията. И наистина, в крайна сметка, според мен, това е целта на проекта за акт, който обсъждаме. Така че ако не се контролират е, болестите по животните, не може да съществува очевидно работещ пазар за животни и храни. Това е един е, много, е, едно много важно предварително условие, за да съществува здрав вътрешен пазар. Мисля, че вече без споменато това, но опитах се е, да проверя как точно се превежда тази, този израз на английски, да купиш е, стока на сляпо или котка в чувал, но в крайна сметка не зная как, за какво става въпрос в това предложение, за дали е прасе, дали ще е котка в тъмния чувал. А, във всеки случай, необходимо е наистина да има а, нещо, което да се случи 5 години по късно след като вече акта е в изпълнение. Много важен е този аспект на преразглеждане, след като вече се задейства и влезе в сила. Друга важна точка, на която искам да се спрея, докладчика също е засегна, е, че всичко следва да се основава върху а, данни, върху информация. Законодателството, актовете, всичко това трябва да стъпи именно върху а, а, доказателства, научни доказателства и те би трябвало да бъдат основополагащи за всеки законодателен акт. Мисля, че по този начин наистина можем да отразим голямата полза, която в крайна сметка ще доведе до това, че акта ще има дълъг живот. Нещо друго важно не бива да пропускаме. А именно, здравето на животните, хуманното отношение към животните са е, тясно обвързани проблеми. Едното не може без другото. И не лично в личен план искам да кажа, много се радвам, че наистина, когато се разработва една стратегия, е изключително важно да се разгледа от всички е, важни аспекти. Много се радвам, че аз съм част е, от този процес. Наистина е приятно да чета този проект. Искам освен това да подчертая, а и няколко оратора, вероятно след мен, ще се спрят на този въпрос, а именно проблема свързан с резистентността на антибиотици. трябва да не си затваряме очите пред този проблем и трябва да подходим интелигентно към него в бъдещето. Още нещо много важно не пропускам да видя, моля поправете ме ако греша, но различните форми на контрол, проактивния подход наистина трябва да бъде много стриктен, що се отнася до животните, които се отглеждат, но имате представа, че става въпрос за пирамида, при които формата на която се разглеждат различните породи животни, взимат се решения, кои от тях ще бъдат използвани за храна за хората в последствие. Имаше, е, както знаем, през последните 20 години наистина положителни резултати в хода на развитието законодателството в Европейския съюз. Например, е, борбата срещу лудата крава, салмонелата, тесе и други. Наистина, а всичко това, този успех показва, че ако има воля и се вложат максимално усилия, успехът е, се постига. Що се отнася до контрола на салмоналата в яйцата, контрола на отглеждане на домашни птици, тук нещата са може би малко по-деликатни. Необходимо е да се вложат още усилия, за да може да се е, довърши започнатата работа. Необходимо да се вложат още много повече усилия в борбата срещу резистентността на антибиотици. И Например, можем да разгледаме проблема, който съществува в а, а, домашните птици и съответно изследванията, които се правят в клани, на кланичните трупове, почти 50% а, са положителните находки, за, за съжаление. Трябва да анализираме начина по който се дават антибиотици. Може би половината животни днес нямат нужда от тези антибиотици в хода на тяхното отглеждане. Необходимо е да се направи нужното, за да се контролира развитието а, и увеличаването на тази резистентност. И това е въпрос, който е свързан с биосигурността на самите а, обекти животновъдни, а също така това е част и от проблема, свързан с ваксините и лекарствените препарати, които се използват. Необходимо е да се намали броя на антибиотиците, които се използват. Вече има а, забрана на ниво общност, що се отнася до а, непрекъснатото използване на антибиотици. А, преди много години, когато работих в областта а, е, на сьомгата, преди 25 години, отглеждането и здравето на рибите, 80 000 тона годишно горе-долу беше продукцията тогава, а 40 тона потреблението на антибиотици съответно. Днес, 25 години по-късно, антибиотиците вече са 40 кг, а 1 милион тона е производството на сьомга. Тоест, възможно е да се направи нещо положително. И така, да обобщим. Надявам се, че някой, който вече е подготвил това а, предложение, ще бъде също така а, горд, а, като онези, които а, успешно са създали а, мебелите, които се продават в Икея. Трябва да сме наясно, че свободното движение на животни не трябва да означава свободно придвижване на болестите. Трябва да има контрол при отглеждането на животните. Необходимо е, е да поженем същите положителни резултати, що се отнася до а, развитието на а, резистентността към антибиотици. Благодаря, господин председателю. Так, so mycket професор Волксхолм. Благодаря много, професор Ваксхолм. Той е на път за ЕФСА и Парма, където е нашият експерт. Следващият оратор е господин Валентин Алманса де Лара – от е, Министерството на селското стопанство, храните и околната среда в Испания. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на Европейския парламент за поканата да участвам в това заседание и да представя едно много общо мнение от името на Испанското министерство по това много сложно предложение. Ние сме в нова ситуация. Обсъждаме едно предложение, което е под мотото превенцията е по-добра от лечението Свидетели сме на глобализация, с повече търговия, повече движение и възникват нови мнения. Това, което комисията прави е да ни представи един цялостен инструмент, който е координиран, съответства в по-голяма степен на международните стандарти. Смятаме, че пакетът е по-гъвкъв и по-ясен. С други думи, в пакета има много положителни черти. Разбира се, ние бихме искали да се съсредоточим върху здравеопазването на животните, тъй като въпросът е от решаващо значение. Аз е, няма да говоря за положителните черти, а по-скоро за проблемните страни. На първо място, то е твърде общо и не влиза в достатъчно детайли комисията има твърде много, иска твърде много правомощия, за да разработва предложението. Няма проблем обаче, но не може във всеки член да има примери за делегиране на правомощията. Някои правомощия трябва да бъдат очертани в основното законодателство и да бъдат предоставени на държавите членки. Разбира се, комисията би трябвало да има делегирани правомощи, но малко по-малко, отколкото се предлага тук. Ето защо сега е малко трудно да се направи оценка на предложението. Трудно е да се направи списък на правомощията, тогава когато не сме наясно с това за какви болести е, говорим. Ето защо ние не знаем в каква посока сме се запътили. Следователно, смятаме, че е необ... в е, основният регламент трябва да се включат някои е, въпроси. И сме съгласни с докладчика на парламента, че трябва да има поне списък с приоритетни е, заболявания и определени приоритетни видове. Държавите членки трябва да са запознати с тези детайли предварително. Трябва да кажем кои болести са приоритетни и кои животни могат да бъдат засегнати. И след това можем да търсим начини за промяна на списъка, но първоначалният списък е, трябва да бъде включен в основния регламент. Член 8, според мен, би трябвало да стане по-ясен е, и упростен. В сегашната си редакция той не прави връзка между мерките, които трябва да бъдат е, предприяти. Е, смятаме, че изменението, внесено от госпожа Полсън, е много добро, макар че би трябвало да повишим допълнително яснотата. Заедно с това, нека да не отиваме твърде далеч. Има области, в които нямаме нужда от чак толкова много контролни мерки. Ето защо имаме нужда от мерки в зависимост от сериозността на заплахата. Вторият коментар – Някои елементи трябва да бъдат в основния регламент, други правомощи, други въпроси трябва да се решават от държавите членки. Държавите членки са тези, които би трябвало да уточняват мерките и да ги разработват в детайли, за да отговорят на основните изисквания, поставени от съвета нека да има възможност за приспособяване към различните структури, различните системи за производство, различните ситуации и структури. Мисля, че сегашното предложение не е достатъчно гъвкаво и не осигурява достатъчна свобода на държавите членки да доуточняват. За пример ще ви дам член 13. Не можем да чакаме комисията да е, делегира всяка задача. Трябва ни повече гъвкавост, тъй като ние сме най-запознати с ситуацията у дома. Системата за идентификация и регистрация на държавите членки на животните е друг пример. Държавите членки трябва да имат е, повече правомощия. Е, разбира се, не искаме да застрашаваме здравето на животните, така че субсидиарността не е безгранична. Границите й стигат до там, откъдето започват интересите и безопасността на целия Европейски съюз. Това, към което се стремим е повече ефективност и ефикасност. И с ваше позволение и това ще бъде последното ми съображение, искам да кажа е, кои са въпросите, които вълнуват Испания. Смятаме, че е тревожен факта, че не се споменава нищо за референтните лаборатории. Това е, е много важна опора на системата. Трябва да има някакви ясни стандарти за функционирането на тези лаборатории. Освен това, смятаме, че е необходимо да хармонизираме методите за идентификация и регистрация. В момента обсъждаме този въпрос с комисията във връзка с конете. Съществуващата система е кошмар и в интерес на упростяването и хармонизацията на тази система, тя трябва да бъде лесно приложима. Имам още нещо, което не е включено в презентацията, но е не по-малко важно. Става дума за усъвършенстване на членове 23 за проверките. Много важен въпрос има какво да се направи, има какво да се усъвършенства в дефиницията. Не искам обаче да се разпростирам твърде на широко. Ако имате въпроси, ще се постарая да отговоря. Благодаря. Er Благодаря. Сега ще започнем дебата. Госпожа Егли, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че вашия доклад е, бе, получи одобрения. Това е добра стъпка напред. Но искам да задам един въпрос на професор Ваксхом. Той ни каза, че няма никакво съмнение, че дългосрочно имаме нужда от законодателство за е, здравето, но предполагам, че ставаше въпрос за европейско законодателство. Искам да задам и друг въпрос на другия оратор. Това за нас е много трудна тема. Ако говорим за законодателство, за защита на здравето на животните, т.е. европейско законодателство, кои животни именно ще се възползват от това европейско законодателство и под каква форма? Дали ще говорим единствено за животните от земеделието, които са в подволствената верига, дали ще говорим, например, за безпризорните кучета, които също са животни. И които биха могли да влизат в контакта с заразно болни и други животни и оттам да се разпространи заразата до хората. Господин Делера, много говорихте за вашата страна. На пръв поглед ние сме съгласни но трябва да се види какво може да се направи на европейско равнище, отвъд националните граници. Има три елемента, които според вас трябва да се уреждат именно на европейско равнище, защото са отвъд националното, но нека да ви напомня, че сега вече бюджетната ни система е съвсем различна и за първи път се въвежда тя. Ако имаме някаква продоволствена криза, която проистича от една държава членка и, и която има европейски последици, които ще струват много скъпо за всички отрасли, ако разполагаме в такъв случай с повече фондове, необходими за борбата срещу тази криза, за да не се разлее тя, то тогава ще трябва да се обърнем към националните си бюджети и това е друг елемент, който не трябва да се губи от поглед. Благодаря. Благодаря, госпожо Егле. Давам думата на господин Аню. Благодаря. Искам да продължа казаното от е, колегата от Испания относно тази сива зона. Тя каза, че няма достатъчно добър термин на испански язик, за да се преведе. Наистина тук е, се създава огромно объркване. На практика, според мен, има четири различни категории животни. Две са лесни да се а, е, уточнат. Унези, които се отглеждат на, в стопанството, имат си стопанин, който отговаря за тях, котка или прасе. А от другата страна са дивите животни, язовци, лисици. Те са диви животни. Знаем къде са. А категориите между тях са по-сложните, защото според мен са две – Едно, едно от тях е едно животно, което всъщност е избягало и в този смисъл е безстопанствено. Това могат да бъдат е, кучета. Те могат да станат диви, например. А също така паралелните видове също така те съществуват както като питомни, така и дивото е, пространство, диви животни. Това са най-различни е, зайци, е, коне, но и в Обединеното кралство понитата. Така че наистина има опасност да възникнат сериозни обърквания, когато дефинираме тези различни категории. Надявам се, че това ще бъде отчетено. Нещо друго. Антибиотиците също бе засегнат от ораторите. Благодаря, че споменахте за това намаляване. Много от нас, депутатите в тази зала, са а, изключително ангажирани с темата за антибиотиците. Много казват, че много антибиотици се използват, но аз искам да кажа, че аз като стопанин винаги съм искал да получа рецепта от ветеринаре и неговото уверение, че наистина следва да се приложи лечение с антибиотик В противен случай не ми е позволено да използвам профилактично антибиотици. Така че надявам се, че този дебат ще може да доведе до успех в тази област. Благодаря. Var det ingen fler som... Мисля, че нямаше други желаящи да вземат думата. В такъв случай ще се обърна към професор Ваксхолм, за да отговори на зададените въпроси. Um, Имаше един въпрос за закона за здравеопазването на животните. Аз, аз исках да кажа, че в бъдеще ще има нужда и от закон за хуманното отношение към животните. И тогава, когато има ново законодателство, равнопоставеност, трябва да има равнопоставеност. Животните да се отглеждат по един и същи начин в целия Европейски съюз. Така че извинявайте, когато казах здраве по животните и здравеопазване на животните, но всъщност аз имах предвид хуманно отношение към животните. Втория въпрос за антибиотиците. Много се радвам, че колегата от Обединеното кралство повдигна въпрос. Съжалявам, че не мога да прочета името ви от екрана, но съм напълно съгласен с вас – Постигнат е напредък и имаме нужда обаче от още напредък. Проблемът е сериозен и се надявам, че този закон ще се превърне в основа, на която да се постигне успех в борбата с болести от миналото.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 Манса Делара, за да отговори на поставените въпроси. Нека обаче да направя един коментар по казаното от вас. За данните в държавите членки, това е един изключително сложен въпрос. Е, той е сложен във всяка област. Имаме нужда от общ регламент в цяла Европа но заедно с това в Европа има богатство на специфични условия природни, културни и така нататък. Така че европейската стандартизация е много трудна задача. ако държавите и регионите нямат възможност да се адаптират към своя контекст. Това е проблем, който винаги е съществувал. Господин Делара, благодаря. Най-напред искам да кажа, че аз съм голям поддръжник на европейското законодателство – аз вярвам в необходимостта от него. Искаме то да бъде максимално ясно. Имаме нужда от общи правила и регламенти. В противен случай няма да стане нищо, тъй като е, здравето и болестите по животните не познават граници. Това не означава, че е, ние трябва да регулираме абсолютно всичко до най-малката подробност не е нужно да, да регулираме всички запетайки. Имаме нужда от известна свобода на ниво държава членка, защото по този начин европейското законодателство ще бъде по ефикасно и ефективно. Ние не сме против европейското законодателство, съвсем не. И смятаме обаче, че държавите членки трябва да могат да доуточняват и прецизират някои разпоредби. Балансът не е никак лесен, ние се опитваме да го постигнем от години. В крайна сметка успяваме да го постигнем, искаме това да продължи. Бяха споменати два примера. Първо, разделение на задачите. И имаме нужда от ясно законодателство за това как да се разпределят закономерностите, но не е работа на комисията да изпълнява тази задача. Държавите членки са тези, които трябва да го направят, защото в противен случай ще имаме нужда от делегиран и изпълнителен акт всеки път, когато искаме да възложим някого, някому някаква задача. Комисията комисията много добре знае, че в е, някои случаи съществуващата система функционира добре. Защо да я променяме тогава? Понякога, когато една болест е проблем на определена държава членка и само нейна, защо не да не оставим държавата членка сама да реши как да премахне тази болест? Може пък да не иска да я премахне тогава, когато има опасност за целия Европейски съюз, тогава ще се предприемат общи мерки. И разбира се, имаме нужда от а, финансови средства, но не е нужно да използваме спешния резерв. Имаме нужда обаче от законодателство, така че да не са фермерите тези, които да плащат всеки път цената хуманното отношение към животните е много важно за здравето по животните, но мерките в тази област са различни от мерките в областта на здравеопазването. Различни са и мерките спрямо опитомените животни и дивите животни. Ми те са различни животни. Мерките за контрол трябва да бъдат различни. Не можем да прилагаме едни и същи мерки към кравите и елените. Благодаря, професор Ваксхолм и господин Далара. Благодаря за изложенията. Сега ще чуем двама нови оратори. Доктор Ян Прандота, директор на отдела по безопасност на храните и ветеринарно дело в Полското, министерство по селското стопанство. Добре дошъл и професор Луиза Пайче, доцент в университета в Порто, Португалия, член на научната комисия по биологични опасности на Агенцията по безопасност на храните. Благодаря и на двете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 Много благодаря за това, че ме поканихте на този дебат днес. Особено съм радостен, защото през последните 10 години и даже и повече работих като аташе по ветеринарните въпроси тук в Брюксел. Сега разглеждам всички тези проблеми през друг призма, а именно от гледна точка на националното състояние на проблема в Польша. Е, в е, здравия е, звежант. И работя именно по този начин по проекта, който обсъждаме. Подготвил съм няколко предварителни бележки, но ще се спра само на някои от тях, тъй като вече ораторите преди мен засегнаха някои въпроси от по-общ характер. И освен това, аз съм напълно съгласен с казаното от тях. Подчертавам обаче, че това е нов подход – не само на общностно ниво, но и на национално ниво. Тъй като тук става въпрос за изпълнение на правила, които се прилагат от различни международни организации в областта здравето на животните. И първо е, трябва да засегнем въпроса, свързан с консолидирането на нашите роли по отношение на, например, Световната организация за здраве опазването на животните, както и други международни организации. Основна цел е именно опростяване на тези роли, тяхното обобщаване. Освен това, бихме желали да можем да предвидим как да действаме в състояние на криза и да предприемаме бързи мерки тогава, когато има епидемия от заразна болест. Особено болест, която би могла да се предаде и на хора. Най-важният проблем в предложението е свързан с общата отговорност не само от страна на европейските агенции, които отговарят за здравето на животните, но също така и отговорността на онези, заинтересовани страни и участници, които участват в процесите, например собствениците на животните или пък организации на животновъди. Сътрудничеството между всички следва да бъде усилено. Много добре съзнавате защо. Защото заразните болести имат презграничен характер. Кои са някои от слабостите на проекта за регламент? Вече преждеговорищите засегнаха някои аспекти от това, но позволете да подчертая, че проекта за регламента е твърде общ да, естествено, трудно е да се направи и предложение на правен акт, законодателен акт, който има основна цел да обобщи, като опрости предишни актове в тази област – но е необходимо да има и конкретен елемент, е, свързан с по-конкретни аспекти на проблемите. Какво имам предвид? В някои от разпоредбите се прави позоваване на други регламенти, и актове, което затруднява разбирането на проекта за регламент, който се обсъжда. Кои са някои от положителните страни на предложението? На първо място В предложението се предоставя по-голяма гъвкавост в зависимост от конкретната болест, по която се предвиждат мерки. По-нататък, възможността за възприемане на нов подход при борбата с болестите по животните, особено с зоонозите. Този подход е по-скоро насочен към превентивната дейност, а не толкова върху лечението. И друг важен въпрос е свързан с прилагането, с разработването на нов подход, свързан с ваксините особено, що се отнася до много опасните болести. Благодарение на ваксините, преди 3 години светът можа да обяви една от най-опасните болести по а, говедата за несъществуваща, за преодоляна. Това е изключително важно, що се отнася и до пренасенето на болестите върху хората. Сега, зоонози. Е, споменахте въпроса свързан с е, бяс. Е, депутата от Обединеното кралство засегна въпроса, свързан с бясът, че той може да се върне. Наистина бяс е много опасно заболяване. За сега борбата срещу него се водила успешно в Европа и в Полша също така имаме предвидена система за вакциниране и в граничните райони, граница по границата с Украина. Така че това, тази сериозна болест да не пресече нашата граница. Но мисля, че трябва винаги да мислим и за нашите съседи, защото съседните държави трябва да бъдат включени винаги в а, а, нашите разсъждения. Друго положително, а, е, друг положителен елемент от предложението за регламент е свързан с възможността нови политики да бъдат разработвани във връзка с общата политика по рибарство и а, общото ОСП. И така, в заключение на а, моето кратко изказване, позволете да подчертая, че това е една сериозна стъпка напред. Имам предвид предлог, предложението за регламент – и всичките правила и принципи, които се предлагат в регламента, със сигурност биха довели до намаляване на по-сериозните болести по животните. Е, Португалии, в е, е, Освен това, да не забравяме и африканската чума по свинете. Тя идва не само от юг, от Африка, но тя идва и от изток. И сме свидетели на огнища на а, подобни а, епидемии много близко до нашите граници, до 100 км. Какво може да се случи, ако влезе на територията на нашата страна? Говори Полша, това значи, че ще влезе на територията и на Европа. И по-общо казано, определението за хуманно отношение към животните – общо казано, не е за препоръчване в този вид. Защото, според мен, има редица съществуващи актове в законодателството на Европейския съюз и следователно настоящия проект за регламент би припокрил или дублирал вече съществуващи актове в тази област. Следователно, трябва да се насочи вниманието основно към проблемите, които би следвало да бъдат уредени с помощта на този законодателен акт. Безкрайно благодарим. Сега нека дадем думата на професор Пейче. Много благодаря, госпожо Полсон, за поканата. Голямо удоволствие, че съм тук сред вас в Европейския парламент и пред вашата комисия. Е, ще е, говоря по въпроса за резистентността на антибиотиците, ще говоря за антимикробната резистентност. Всичко това е свързано с общата тема, защото вече десетилетия работя по конкретно тази проблематика не само от страна на животните, но също така се интересувам от проблема в научен план и за хората. Така че позволете с помощта на няколко а, теми, които ще разгледам, да мога да ви запозная със своята позиция и защо за, според мен това е много важен проблем, свързан с здравеопазването по принцип. Използването на антибиотици вече от 50 години за животни и за хора е факт. И Следователно, много от тях, между другото, са идентични. Има един и същи тип клас антибиотици, които се използват и за животни, и за хора. Да погледнем сега на екрана. Тези, които са в черен цвят, не се използват за животни. А искам да ви напомня, че от края на 70-те години антибиотиците, които е, се продават на пазара, се непрекъснато се обновяват именно про- про- проблема свързан с резистентността. Тоест, ние не можем да лекуваме инфекции с антибиотик вече. Знаем, че е, се използват изключително много антибиотици, повече от 50% се използват за животни, например. И това е важно за цялата хранителна верига. Така че е, антибиотици се използват както за животни, така и за хора, когато има сериозна микробна инфекция естествено общата картина каква може да бъде, за да можем да разберем какъв е проблема. Трябва да имаме предвид факта, че политиката в областта на антибиотиците е разнообразна в зависимост от отделните страни. Някои страни използват антибиотици за всичко все още и липсата на контрол или съответно регламенти и правила е реалност в повечето от страните, особено най-заселените. Всичко това води до ефект на натрупване а, е, от употребата на антибиотици. Искам да ви напомня само, че всеки антибиотик, независимо дали е подходящ или не, подпомага за тази резистентност, която може да се развива все повече, води до генетични мутации и а, е, тези промени генетични в крайна сметка а, е, предоставят възможност за изграждане на резистентност към антибиотиците като цяло. Още нещо друго, което съзнаваме – за всеки въпрос, свързан с резистентността, трябва да имаме предвид е, вертикалното разпространяване, т.е. съответно предаването на е, характеристиката или чертата резистентност – а по-нататък вече е, гените, които се предават между род, вид и това е един процес, на който ставаме а, а, свидетели, в научните си изследвания. Много важно е също така да се има и проблема свързан с селектирането с отделните породи животни и връзката им с конкретни антибиотици. Гените на резистентност се предават може да се мобилизират в следващо поколение и по този начин се получава една и съща платформа на гените, което води до облегчаване процеса, който води до резистентност. Това се отнася до употребата на всеки антибиотик. може да се прави анализа с един антибиотик от една платформа, от една група, може да се прави анализ и с антибиотици от различна група, но а, изключително важно е да съзнаваме какво правим в хода на нашите анализ. Обръщаме се отново към този екран, който ви показах по-рано. Тези горещи точки на резистентност са много важните животните и хората съответно. Що се отнася до животните, искам да кажа, че наистина разполагаме с много данни, че това е много важна част от проблемите. Това е свързано не само с Хирешия коли, но и с е, много други е, е, бактерии. Виждате на екрана процентите за резистентност в рамките на Европейския съюз, самонелата, която води до сериозни инфекции. Резистентна е до две основни групи антибиотици. Освен това, това е валидност не само за цетофаксим, но и за други антибиотици. И наистина, имайки предвид е, тази резистентност, виждате на екрана е, съответно графиката, сериозна резистентност сред някои от животните. Така че не бива да се изненадваме, че сега сме изправени пред наистина много сериозна резистентност към ципрофлок ксацин и това води до проблеми с лекуването на инфекции сред хората. Виждате също на екрана данни от ЕФСА за салмонела. Най-различни варианти. Сероварин на екрана в дясно има резистентност поне на пет много важни антибиотици. Това показва, че действително проблема е много сериозен, когато става въпрос за лекуването на сериозни инфекции и сред хората. Кампилобактер – изключително важен друг проблем. А, графиката е на екрана. Голяма а, е резистентността, основно при птиците домашните, но също така и при други животни. Интересно е наистина да се анализират данните от Холандия, например. От 1992 година се събира информация относно кампилобактер – и виждате различните антибиотици и кривите е, от анализ с е, лечение с тях. Е, ципрофлуаксин се използва, когато има бактериологична инфекция и тенденцията, както виждате, е увеличаване резистентността при употребата на тези антибиотици. Има много данни, че подобно е положението и в други европейски държави. Тук разполагате с е, данни за проблема. Това са всъщност проблеми, при които се увеличава броя на смъртните случаи когато има въпрос за патогени, опит за лечение, много сериозни инфекции и 25 000 са смъртните случаи годишно. А също така има и конкретен брой, който виждате увеличаване на смъртността и сред хората. Следва да отчетем сложността на проблема Следва да имаме различните фактори, които съществуват по отношение резистентността, но като цяло използването на антибиотици е основен фактор за развиването на резистентността към антибиотици. Това е свързано с други проблеми, свързано е с глобализацията, с глобализацията на отглеждане на животни и търговия на животни и животински стоки. С удоволствие ще отговоря на ваши въпроси. Так, так, Благодаря. Благодаря ви много. Това е един от основните въпроси според мен, а именно резистентността към антибиотици. Световната здравна организация счита, че това е една от трите или четирите най-големи заплахи в момента. Има ли въпроси? Макинес. Макинес. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че последното изказване беше доста бързо, подробно, специализирано и бих искала хартиено копие. Може би зрението ми не е много остро, но ми се струва, че буквите бяха малко ситни. Много беше подробно това, което ни представихте. Бихте ли ни дади, дали хартиен вариант, за да се запознаем? Ви говорихте за антибиотиците, за това как се използват и за сложността. Ако вие бяхте на мое място, какви три приоритетни дейности бихте избрали? във връзка с антибиотиците в селското стопанство, отчитайки проблемите, проистичащи от резистентността. С, да, да, разбира се, ще ви изпратя текста с допълнителна литература. Що се отнася до проблемите, които повдигнахте? Мисля, че трябва да разгледаме темата от два аспекта. Първо, как да подходим с оглед на неотложената, неотложността на ситуацията. Може би трябва да помислим за намаляване на из, използваните антибиотици, да решим кои са приоритетните, защото има такива. В момента и резистентността към антибиотиците се разпространява. Имам предвид резистентността към по-стари антибиотици. Това не е приоритета. Според мен има друг приоритет. случаите на по-широко разпространение на резистентност. Ако не бъда намалено използването на антибиотиците, е възможно и при човека, и при животните да възникнат устойчиви бактерии. Първо, да се очертаят неосложните въпроси. Второ, разпространението. Въпросът за разпространението може да се разглежда от различни гледни точки. Първо, да се намалят инфекциите, е, биологическата сигурност на животните и да се насочим към тези въпроси, които знаем, че са най-сериозни. Например, има резистентност при птиците. Имаме данни за бактериалната резистентност при птиците. Това е свързано с процедурите за размножаване. Така че да не забравяме, че проблема трябва да се проучи. И сега да се спре разпространението и да не се а, разпространява заразен материал. Материал заразен с резистентни бактерии има един друг въпрос, именно наблюдение. Трябва да знаем къде са основните проблеми, за да се ограничи разпространението. Знаем, че в момента има страх от резистентност в Германия. Салмонела при птиците – има резистентност към последния антибиотик, от който е широкоспектърен. Нямаме други налични лекарства. Има косвени данни, но все пак има данни. Това разпространение трябва да се ограничи. Това е приоритета. Трябва да се запознаем с проблема, да се предприемат мерки, за да не пречим и на производителите, разбира се. Want, is... Още един важен въпрос, който трябва да се отчита. Хигиената. Повишаване на по-добрата хигиена води до... помага и да се ограничи разпространението на заразата. Безкрайно благодаря. Мисля, че няма други въпроси. Остава ми да ви благодаря. Много ви благодаря. Надявам се, че наистина ще се умете да ни изпратите документа. Това ще бъде изключително полезно за моите колеги. Така ще могат добре да вникнат във вашите документи и да разберат темата на нашия разговор. Мисля, че нашите познания в тази област са доста повърхностни. Ние не разполагаме с а, такива специфични, изчерпателни познания по тези въпроси. За това безкрайно ви благодаря за вашите презентации.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 от е, Академията на науките във Варшава и господин Марино Конто, директор на Регионалната асоциация на замеделците в Сардиния, Италия. Ето, това са нашите следващи оратори и първо ще дам думата на господин Елженовски. Заповядайте. Е, е. Добър ден, за мен е чест, че съм тук и тъй като няма много време, ще се насоча веднага към темата. Едва ли някой би възразил с твърдението, че предложението е много общо това е мнение, което беше изразено от мнозина и аз съм съгласен. Малко се притеснявам, че може би твое твърде общо, с твърде много дерогации, твърде много области, които трябва да се решават от делегирани изпълнителни актове. Аз, моите притеснения проистичат от моя опит в националното полско законодателство – аз знам много добре, че някои държави много ги бива да разводняват и отслабват европейското законодателство. Обеден съм, че Полша не е единствената. Мисля, че това е проблем. А по-точно, какво става с европейското законодателство на място? Някои държави членки имат минималистична политика, именно да правиш колкото може по-малко, колкото може по-късно. И онези, които разработват законодателството на европейско ниво, трябва да са наясно с това. Сега преминавам към примерите. Не съм в състояние да направя преглед на цялото предложение, така че ще се спра на някои примери, които са от особено значение в Полша. Първо, ветеринарните проверки да се осъществяват само в някои обекти, които не са уточнени. Това е, това е предвидено в член 24 на предложението. Там и честотата, и типът обект, които ще се проверяват от ветеринарите, предстои да бъдат уточнени. Аз се притеснявам поради известен, добре известния натиск от страна на държавите членки. и Това може да доведе до, драматични, до драматично изпускане на някои обекти. Ето защо аз ще цитирам резолюцията на Националната ветеринарна организация на Полша, което това е учредително събрание на Националната ветеринарна камера. Там се казва, че, трябва, че минималната частота трябва да бъде веднъж на 6 месеца за всеки обект. Особено е, за е, животновъдни ферми. Друг въпрос който е не по-малко сериозен от е, честотата и задължението за ветеринарна проверка са е, здравните сертификати. Те са предмет на член 140 на, на предложението. Моето тълкуване е, че здравни сертификати са необходими само в държавата член, само в рамката на, държ... на държавата членка. Аз ще се... няма да се спирам между държавите членки, ще се спра само на ниво държава членка. Здравните сертификати ще са необходими само ако се придвижват от определени зони и ако, е, има, ако зоната е предмет на ограничение, т.е. ако там е имало или има опасност от е, болест. Има опасност от разпространение на болести на регионално ниво, например търговията с животни на пазарите. Това се оказа решаващо при епидемията на ШАП в Обединеното кралство. Там всичко започна на пазарите и това е документирано. Полската ветеринарна асоциация смята, че здравният сертификат трябва да е необходим за всички случаи, в които те транспортират животни не само за особени случаи, тогава когато става дума за определени зони. Пазарите на животни са опасни, както от гледна точка на хуманното отношение към животните, така от гледна точка на разпространението на болести – това се вижда много ясно какво става в Полша. Имаше 100 000 животни, бозайници и птици, които преминаваха всяка година през 50 пазара, както законни, така и незаконни. и дори и регистрираните пазари на животни търгуват с болни и умиращи животни. Това беше потвърдено не само от полски неправителствени организации, но и от последната проверка от службата за храни ветеринарна дейност. На последната инспекция имаше оплакване, че нещата си вървят по-старому. И службата ФВО не предприе нищо. Практиката продължава и доколкото знам, практиката ще продължи докато на ветеринарната инспекция не предприеме действия срещу грубото показване на националният и европейски закон. Сега малко драстични примери. Тези снимки са от юли месец тази година. Тази практика води до това, че болни и умиращи животни биват транспортирани до кланниците. И имаше скандал във връзка с разкритието на подобна практика и след това главният ветеринарен инспектор и кой искаше да запази работата си, декла... обяви е, нулева толерантност е, и настъпиха някои подобрения, но само някои. Искам да ви кажа, че и дори през юли имаше подобно транспортиране на животни. Кое влушава проблема? Някои пазари са регистрирани във ветеринарната инспекция, други не са. В тези случаи ветеринарната инспекция отказва да провери тези пазари възоснова на абсурдни доводи, а именно, че престъпникът трябва да се регистрира при полицията, за да бъде проверяван. Глупости трябва да се инспектират и незаконните пазари, на които е възможно всичко. Показвам ви всички тези драматични снимки, защото имам основание да смятам, че тези животни, а ситуацията в Польша не е уникална, до някъде познавам ситуацията в Източна Европа, представляват спешен въпрос, както за хуманното отношение към животните, така и за здравеопазването на животните. не виждам с какво ще помогне предложението да се решат проблеми като тези, които описах аз. Онова, което прочетах, не ме кара да смятам, че проблемите ще бъдат решени и има нужда от много по-строги разпоредби, за да бъдат вкарани в правия път някои компетентни органи в кавички, които приемат грубо погазване на правилата и нормите. Сега няколко думи за доклада на госпожа Полса, наименно, че няма разпоредби за намаляване на транспортирането на животни на дълги разстояния. Е, Европейски орган за безопасност на храните отчита, че това е сериозен риск за разпространението на заразни е, болести по животните. Е, стресът, свързан с е, транспорта, може да доведе до латентни зарази, като например салмонела или пасторела, които преминават в клинично заболяване. Тези животни могат да заразят и други по време на пътуването или след като, постигнат, след като пристигнат в крайната точка и в много случаи представляват засилен риск за общественото здраве. Трябва да се намали обема и дължината на преноса на живи животни на дълги разстояния. И накрая, тъй като ми стича времето, в големи ферми, в големи обекти, превенцията и хуманното отношение към животните се припокриват и се подпомагат взаимно. Отделянето на здравопазването на животните от хуманното отношение към тях е вредно. Благодаря. Снимките, които ни показаха, наистина са шокиращи. Ще се върнем на този въпрос след малко. Сега ще дам думата на господин Марино Конто. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер на всички. Благодаря на председателя на тази комисия и на Европейския парламент за това посещение. За мен това е много важно, за да се чуе гласа на земеделците в Сардиния. И така аз съм Марино Конто, ръководя регионалната асоциация на земеделците в Сардиния. Разбира се, ще видите е, материал, който ще ви покаже какви услуги предоставяме на е, всички наши земеделци и животновъди. Ние се занимаваме с много области, работим в е, областта на общата политика, на правата на италианските животновъди в синхрон с е, всички останали дейности в Сърдиния. Предоставяме и техническа помощ за всички ферми на територията на Сърдиния има 230 агрономи, които работят в екип и които посещават поне три животновътства на ден, за да могат да предоставят информация на животновъдите. Така че ние сме наистина на терена, ние познаваме конкретната действителност и смятаме, че разбираме наистина конкретните проблеми на животновътството. Подходът е междудисциплинарен и се основава на превенцията. Използват се е, инструментите и на регионалната политика. Какво мислим ние за регламента и за целите на комисията за преразглеждане на правилата, които регулират е, здравето на животните, но също така и възпроизводството, Целта е да се повиши е, ефективността. Всичко това е, разбира се, приемливо. Всички насърчителни мерки за здравето на животните са много полезни за самото обществено здравоопазване. Много отдавна е, се търси именно едно е, добро приложение на добрите практики в животновътството здравето на животното наистина е в основата си на, за гаранция на една по-добра продоволствена сигурност на крайния потребител. Така че централната роля на животновъдите, за да може да се гарантира здравеопазването при животните и хуманното отношение, е, е, е наистина много съществена и те са всъщност първата линия първата редица, която може да защити е, хуманното отношение и здравето на животните. Според нас не може да се направи разлика между хуманното отношение и устойчивостта. Всички проекти трябва в сърцевината си да се е, да разглеждат здравето на животните, трябва да бъдат съпътствени от специалисти, експерти, ветеринари, за да може наистина да се постигнат целите на предложението. Ние считаме, че взаимодействието на всички заинтересовани страни е абсолютно необходимо, за да имаме единствено превентивни мерки, като съставяме добри инструкции, както и да проведем един сериозен мониторинг на всички епидемии. Последна точка, но не и по важност, ние смятаме, че съветите към животноводите трябва да бъдат гарантирани, за да може наистина те да, бъдат, да заемат централната си роля в началото на хранителната верига. Ние смятаме, че благодарение на хоризонтални проекти, т.е. с цялостното включване на животновъдите, това ще е всъщност един подход отдолу нагоре, а не обратното. Това наистина ще подобри положението. Аз мисля, че има проблеми, които никога не са били решени до сега. Например, африканската чума при свинете. Но е, има проекти във връзка с хуманното отношение на животните, които позволяват наистина животновъда да стане централното звено в тази защита и в подобряването на хуманното отношение на стадата. По този начин може да се достигне до най-доброто качество на е, овче и козе мляко и овче и козе сирене. Абсолютно необходимо е, разбира се, да се отчете всичко, което е залегнало за превенцията. То не, не се говори много за това, защото много често скандали са свързани с е, това. Същевременно е много важно да се разбере, че не може нищо да се налага на животновъда, не може да се, му се налагат правила. Трябва да има диалог с него, трябва той наистина да се превърне в действащо лице и да си сътрудничи с съответните заинтересовани страни. Нашите животновъди трябва да бъдат защитени. Защо? Защото те произвеждат храна, храната, която ние всички потребяваме. За това се обръщам към вас, политиците. Вашата роля е много важна. Демокрацията се превърна в някакъв инструмент на многонационалните фирми и се опитва да действа за техен интерес а всъщност трябва да опазваме животновътствата, защото точно това се храним. Така че вие трябва да бъдете основните защитници и най-заинтересованите защитници на нашите хилядолетни традиции. В животновътството, в посевите, в земеделието изобщо. Това е много важно, за да можем да изградим едно устойчиво селско стопанство за бъдещите поколения. Сърдиния е класически пример. През последните дни е, страдаме от наводнения. Защо? Защото хора са е, нарушили равновесието в природата. И какво се случва? Разрушения чрез наводнения, които донесоха и смърт. Ние обичаме да се представяме добре пред другите. Това е въпрос е, на достоинство пред нас. И същия този принцип трябва да се приложи и към качеството на храната. Суровини, е, самата култура, после подготовката, преработката. Всичко това трябва да се свърже в един екип, всички тези действащи страни, защото когато има нещо в една брънка на веригата, ще стигнем непременно до марганилизация на цял отрасъл. Ние говорим за здраве и за хуманно отношение, но всъщност става въпрос за гаранция на продоволствието и много други економически отрасли са свързани с това. Говорихме днес за антибиотици. През 1984 година, когато започнахме дейността си, от 10 000 литра произведено мляко, 125 литра стигаха до е, производството на сирене с, с е, антибиотици. Така че ето това е доказателство, че наистина наша, качеството на нашата храна зависи от животните. Благодаря. Благодаря. Не знам откъде да започна. Бих искала да поздравя една група посетители от една испанска област. Добре дошли сте. Надяваме се, че ще научите много неща и ще си тръгнете с повече познания от тук. Ще разберете какво върши Европейския парламент, ще разберете, че е важен Европейския парламент и че комисия Агри е много важна част за цялата е, земеделска е, област в Европа. Така че добре дошли. А сега ще дам думата на Кортес Лесър. Sí, muchas gracias, Presidenta. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко седмици бях на съвещания с представители на животновъди от моя регион, именно Кантабрия. Те са силно разтревожени, защото се сблъскват в момента с огнища на, нови огнища на туберкулоза и бруцелоза по добитъка. И трябва да се увеличи бюджетът, за да се борим срещу тези проблеми. А на регионално равнище имаше намаление с 6,4% именно за тези въпроси. Така че аз повдигнах този въпрос и се надявам, че е, се отговорило по същество. Трябва наистина да се засилят всички механизми, които вече съществуват и е, да се отправи сигнал за тези нови заболявания. Трябва да се отвоят усилията, за да е, има превенция за възникване, да предотвратим възникването на нови огнища, защото има загуби заради клането на някои здрави животни трябват обещетения на тези животновъди и това е наистина съществено. Парламента трябва да гарантира, че всички патологии трябва да бъдат споменати в основния регламент. Благодаря. И det förslaget som ligger nu så försöker vi Да, в това предложение се опитваме именно да уточним какви патологии трябва да бъдат включени и кои животински видове. В предложението на комисията всичко това ще мине през делегирани актове, но мисля, че всички докладчици, докладчиците всяка и всички работещи по регламента считат, че тези списъци трябва да бъдат включени в предложението. Други въпроси? В такъв случай ще се опитам да обобщя това изслушване днес след обед. Чухме наистина много неща. Първо, въпроса за статута на различните държави членки. Това беше въпрос повдигнат от Испания. Как да се справим с предизвикателството, свързано с различията в различните райони в Европа? Ние искаме единен вътрешен пазар. Искаме единни условия, едни и същи цели. Но знаем също, че природните условия, климатът, но също и традициите и културите са различни, а те са със съществено значение и на национално равнище, и на местно равнище. И тук вече засягаме начина по който можем да постигнем общите цели. Мисля, че можем да се върнем сега на снимките, които ни бяха показани от полския оратор – ето, тук става въпрос за полски традиции. Аз самата съм посещавала Полша и а, направихме репортажи за тези пазари в Полша преди 25 години. Може да се каже тук също, че в Великобритания също има проблеми, свързани с пазарите на животни. Ние, например, Нямаме такава традиция в скандинавските страни. Не знам какво е положението в Испания, например, или в Румъния. И за това не знам дали този въпрос трябва да се счита за национален или е въпрос, който трябва да се разгледа на европейско равнище. Кое е законно, кое не е? Тези пазари трябва ли да продължат да съществуват или не. Във всички случаи постоянно възниква следния въпрос. Каква е връзката между хуманното отношение към животните и законодателството, с което не разполагаме. В това законодателство, което сега изработваме, трябва да се уверим, че аспектите, свързани с хуманното отношение, са включени. Но не знам пък дали е добре да се навлиза в много подробности, защото ако включим толкова много подробности в този нов закон за здравето при животните, може би това законодателство ще бъде прекалено осложнено. Може би ще е прекалено ограничително, много строго. Може би трябва да се опрем на основна законодателна уредба, Разбира се, че трябва да се подобрят условията на животновътството, условията на живот на животните, но и да направим така, че е, животновъдите и селските стопани навсякъде в е, Европа да бъдат равнопоставени. Днес виждаме, че някои селски стопани трябва да спазват много строги стандарти, а другаде има държави членки, в които законодателството върху здравопазването на животните просто липсва. И точно за това се намираме и в много драматично положение. По този начин аз правя връзката с въпроса за резистентността към антибиотици. Тук в пакета, който сега разглеждаме, резистентните бактерии се разглеждат като европейска заплаха за здравето на животните и общественото здраве. Това е факт. Но в действителност използването на антибиотици и свръхизползването им трябва да се свърже с ендемичните заболявания. Т.е. заболявания, които не са в категорията на преносимите заболявания болести в Европа. Това са заболяванията, които водят именно до финансовите затруднения на животновъдите, които представляват наистина проблем за ежедневието на селските стопани. Уважаеми колеги, ние трябва да се опитаме следователно да разберем задълбочено връзките между тези специфики, тези подробности, които сякаш тръгват във всички посоки. Така че нашата цел е, е наистина да намерим равновесната точка. Има ли други въпроси и има ли някой колега, който иска да възрази срещу моето обобщение? Не. Всички си мълчат, всички са послушни. В такъв случай... А, ето. Um, трябва да се съглася с вас по отношение на различните стандарти и отношение относно хуманното отношение към животните в Европа. И госпожа Егле също говореше за язовците в Обединеното кралство. Наистина много силно там е лобито на защитниците на животните и в крайна сметка, когато се обърнем към други части на Европейския съюз, там където се води Битка битка срещу е, туберкулозата, срещу различни други заболявания. Нещата стават ясно, защо няма на практика обща селско-стопанска политика. Благодаря. Uh, Благодаря. За внимателно изслушах целия дебат днес. И наистина наострих слух, когато започнахте да говорите за е, отглеждането на говеда, какво се случва тук, какво се случва там. Тогава, когато обсъждаме въпроса, свързан с пазарите, наистина много интересни са всички тези въпроси, но условията са много строги. Аз лично вярвам, че животните а, трябва да бъдат изнасени и транспортирани живи, а не умъртвени. В крайна сметка, когато изграждаме принципите, когато искаме да видим как са уредени нещата в съседните държави членки, в крайна сметка, може би на най-низко ниво, следва да уреждаме нещата, що се отнася до общностното, а всички подробности да се уреждат на национално ниво. По този начин ще може наистина да се използва експертния опит във всяка една държава членка, за да се постигне именно тази цел. Да видим какво се случи през е, миналия период, когато всички аспекти от хуманното отношение към животните по всички аспекти бяха разгледвани, разглеждани, след това се направиха дерогации и изключения. Тогава задавам въпроса защо държавите членки, които а, карат своите стопани да използват много строги а, правила, убеждава тях как точно се извършва тогава и търговията. Наистина е интересно да чуем как се разрешават всички проблеми. Аз съм за етично отношение. Аз самия наистина съм в селско-стопанския сектор много е важно да напоим животните, разбира се, най-напред да ги отгледаме, да използваме общ стандарт. Но в крайна сметка всички стопани в Европа вероятно биха имали подобно отношение. Може би в някои изолирани територии се случва нещо, може би в моя регион се случва така, че има някои хора, които да третират лошо животните си поради някаква причина. В крайна сметка взимат се решения и трябва да вървим напредък. Аз вярвам на вас, госпожо а, докладчик и госпожо председател в момента, че ще можете да постигнете баланс в този отчет. Благодаря. Ja, tack. När vi pratar om fri marknad, vare sig det är inom ett land когато говорим за свободен пазар, независимо дали става дума в рамките на една страна или между няколко страни, трябва да имаме предвид, че свободния пазар за живи животни и продуктите от тях зависи от наличието на контрол върху най-опасните болести. Той е свързан също така и с контрола върху хранителните стоки. Ние трябва да контролираме целия жизнен цикъл, така че бактериите, които са резистентни на антибиотици, да не попаднат в потребителските стоки. Защото сега виждаме че се увеличават броя на случаите на антибиотичен резистентност при птиците. Ще стигне, нещата ще стигнат до скандал. Има още един въпрос, който беше повдигнат няколко пъти. В моето предложение дивите животни се дефинират като всеки тип животно без собственик т.е. животно, за което никой не носи отговорност. Това може да бъде безпризорно куче на улицата или дива сърна в гората. Никой не е стопанин, собственик на тези животни. Аз мисля, че това е е най-добрата дефиниция, защото в нея влизат всички животни. Сега искам да благодаря на всички експерти, всички оратори, които дойдоха тук в Брюксел и ни представиха богатство от информация. Обещавам ви, че няма да забравя това, което ми показахте за Полша. Не бих искала а, да ги виждаме и в бъдеще. Мисля, че ще бъде много хубаво да имаме глобален подход и да направим така, че всички животни в Европа да имат право на добри условия. Искам да ви напомня, че утре ще продължим в 9 и ще гласуваме различни точки. В това число бюджетите за регламентите, които обсъдихме днес. Както някой вече каза, бюджетите са много важни, но бюджетът е една малка трагедия, тъй като искахме да постигнем толкова много неща.